докладчиците, който предложи тази е, резолюция, заслужава нашето почитание и аз ще помогна при нейното прилагане. Благодаря. Merci, е, Nous allons donc clore ce débat et l'ordre du jour. Благодаря, госпожо Върховен представител. Това приключвам този дебат. Следваща точка от дневния ред е изявление за местния председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политика за сигурност относно влизане в сила на Конвенция за забрана на касетъчните боеприпаси на 1 август 2010 година и ролята на Европейския съюз. Заповядайте, госпожо Броне Аштан. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати, много съм ви благодарна за възможността да обсъдим проблема с касетъчните боеприпаси. Смятам, че това е важен момент да извършим сега по-малко от един месец преди влизането в силата на Конвенцията за забрана на тези боеприпаси. Знаете, че тази конвенция, инициативата, за която беше издигната първо от Норвегия, цели да бъдат забранени всички касетъчни боеприпаси, както и противопехотните мини. Касетъчните боеприпаси са огромна заплаха за живота на цивилното население, особено децата самия характер на касетъчните боеприпаси е срещу всички хуманитарни припаси. Не само, че те изхвърлят малки боеприпаси и освен това те могат да експлодират във всеки един момент, дори десетилетия след приключването на конфликта. Затова Европейският съюз е ангажиран с полага на всички усилия да се постигне пълна забрана на тези смъртоносни оръжия. Конвенцията за касетечните боеприпаси беше постигната през 2006 година. И ние си спомняме вдъхновяваща динамика на Конвенцията за противопехотните мини. Можем да очакваме значителен напредък в нашите общи усилия да намалим и в крайна сметка да прекратим производството, използване и прехвърлянето на касетъчни боеприпаси. Почитаеме депутати, Европейският съюз като цяло е абсолютно ангажиран с забрана на касетъчните боеприпаси и прекратяването на заплахата, заплахата от тях за цивилното население. Въпреки, че не всички държави членки на Европейския съюз са страни по конвенции, има общо разбиране, че Европейския съюз трябва да играе важна роля в тази сфера. Както знаете, Европейският съюз продължава да подкрепя по-широките преговори за допълнителния протокол за касачните бои, припаси към Конвенцията на ОНЕ за използване на определени конвенционални оръжия. Целта е да се разшири броя международноправни норми, свързани с боеприпаси, да се разшири обсъда на страните, които са присъединили към тези международноправни актове. Конвенцията за използване на определени видове конвенционално оръжие е конвенция на ОНЕ и затова това е един истински международно правен инструмент. Разпоредбите и разпоредбите на пълнителните протоколи към тази конвенция предвиждат намаляване на страданието на лицата, пряко участващи в въоръжените конфликти и цивилното население. Важно е Европейски съюз да подкрепи тази конвенция и протоколите към нея. И точно това ние правим от 2007 година чрез конкретна европейска съвместна дейност по подкрепа на конвенцията и пълното й прилагане. При преговорите по допълнителния протокол за късъчните боеприпаси Европейския съюз призовава към забрана, а не само ограничаване на производството и използване складиране и прехвърляне на тези боеприпаси, които представляват огромна загриженост от хуманитарна гледна точка. Аз признавам, че протокола не е толкова широк, колкото конвенцията за касетните боеприпаси, но ако постигнем съгласие по протокола с по-широко участие, особено с участието на тези държави, които произвеждат такива боеприпаси и имат запаси от тях, ние ще бъдем по-близо до нашата цел. Що се отнася до следващите стъпки по Конвенцията за касетъчните боеприпаси. Аз се радвам, че започна подготовката за първото многостранно заседание, което ще се състои през ноември 2010 година. Конференцията през юни в Сантьяго вече показа висока степен на ангажираност от много страни, както и от страна на представителите на гражданското общество. Много държави членки на Европейския съюз имаха много важна и активна роля. Що се отнася до конкретната помощ за трети страни, искам да подчертая, че Европейският съюз действа много активно. Ние подпомагаме третите страни да се освободят от своите запаси на касачни боеприпаси, помагаме им да се прочистят засегнатите райони и също така предоставяме помощ на жертвите в такива страни, като Афганистан, Лаос, Камбоджа, Ливан и Судан. През последните 10 години Европейският съюз е насочил над 300 милиона долара по дейност за прочистване на противопехотните мини и други остатъци от военни действия, включително и, за съжени касетъчни боеприпаси. Надявам на, се на вашата подкрепа. Благодаря ви, бароне Сащан. И сега от името на групите господин Галер за две минути. Благодаря, госпожо Върховен представител, за вашето встъпление. Аз подкрепям напълно всичко, което посочихте до момента и мисля, че трябва да подчертаем още по-силно какво следва да направи Европейския съюз за отстраняването на касетъчните боеприпаси и какво е направил до момента. Войните са лош сценарий, най-вече за засегнатите от тях хора, обаче такива сценарии са свързани най-често с така наречените перфидни оръжия, като тези касетъчни боеприпаси, които имат много продължително унищожително последействие. И за това е много важно на 1 август да установим, че тази конвенция ще влезе в сила и второ, това е правилният повод Европейският парламент да даде своя принос – да се погрижим за ред в собствения си дом, което означава конкретно да отправим покана към онези държави членки, които не са подписали още конвенцията или не са ратифицирали, да направят това в обозримо бъдеще, смятам, до края на годината и би било е, добре това да стане до 1 август, но няма да успеем, защото парламентите в някои страни са в е, лятна отпуска. Също така искам да спомена изискването на Европейския съюз, който вече притежава правосубектност. Той трябва да се присъедини към тази конвенция и това е, може би, начин да бъдат окоръжени онези държави членки, които не са се присъединили към нея нея да се присъединят. Аз наистина си пожелавам в най-кратко време Европейския съюз и отделните негови членове по този начин да поемат водеща роля спрямо трети страни и да им помогнат да намалят своите запаси от подобни оръжия, а в страните, където все още има касетъчни боеприпаси, те да бъдат унищожени във възможно най-кратко време. Госпожа Гомес за две минути. Госпожо председател, госпожо върховен представител, касетъчните боеприпаси се превръщат в средство за унищожение по много неморален начин и не се прави разлика при тях между граждански и военни цели. Държавите трябва да внушават сигурност и е, не трябва да се нарушава международното право и международната сигурност. Съществуват държави, най-вече развиващите се страни, които са жертви на подобни оръжия. Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси задължава държавите членки да унищожават боеприпасите и да поемат отговорност за тези боеприпаси и за защита на жертвите. На 1 август конвенцията ще влезе в сила. До сега тя е ратифицирана само от 11 държави членки и за това е неотложно необходимо другите държави членки също да подпишат конвенцията и ние по този начин да реализираме пълната забрана и унищожаването на тези боеприпаси. Европейският съюз подписа конвенцията, но още не я е ратифицирал. И е, аз мисля, че след като конвенцията през е, декември 2008 година беше подписана, две години по-късно нашият парламент все още е, не е направил необходимото за ратифицирането й. Това е наистина много бавно темпо. Португалия положи усилия да убеди други португалско говорящи страни да се присъединят към конвенцията и някои от тях го направиха преди това да стори Португалия. Всяко по късно забавяне, всяко по-голямо забавяне на ратификацията е неприемливо и за това моля госпожа Аштън да въведе в ход процедурата, която е необходима и възможна по Лисабонския договор, така че да се ратифицира конвенцията. Седемте държави членки, които дори не са я подписали, на тях трябва да се търси отговорност и ние правим точно това с тази резолюция на Европейския парламент. Благодаря. Госпожа Лин за три минути. Касетъчните бомби са убили и наранили много цивилни лица през последните стотици години и продължават да го правят и днес. Не бива да забравяме, че една трета от всички такива а, жертви са деца. Например, вьетнамско момиче, което е помагало на баща си в градината. Тя е жертва на такава а, бомба и загуби и двата си крака. Трагедията е, че тя е била късметлия защото голямата част от инцидентите водят до смърт. След години кампании най-накрая имаме една конвенция, която може да ни помогне да настъпи промяна. Смятам, че е изключително важно на първо място всички държави членки на Европейския съюз да подпишат и ратифицират тази конвенция в спешен план. Както каза госпожа Гомеш, за съжаление и посредством нашата резолюция, само 11 държави членки са ратифицирали конвенцията до момента. Тъй като на 1 август влиза в сила тази конвенция, аз бих искала да има едни общи усилия от страна на парламента, на комисията, да убедим всички държави членки на Европейския съюз да подпишат и да ратифицират конвенцията. Нашите държави членки, които са подписали, трябва да работят максимално бързо, за да въведат национално законодателство за прилагане на тази конвенция и за унищожаване на своите запаси, както направи Испания. През 2002 година аз бях докладчик на парламента по един доклад, свързан с конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Беше прият през 2006 година. Европейския съюз съвсем скоро ще подпише тази конвенция, която е изключително важна. Би било голямо противоречие, ако ние тогава не предприемем съответни действия по касетъчните боеприпаси. Гледайки в бъдеще, също е важно Европейската комисия, както и съвета, да включат забрана на такъв тип касатъчни боеприпаси като стандартна клауза във всичките ни споразумения с трети страни. Бих искала да чуя плановете на върховния представител за прилагане на тази идея. Конвенцията също залага нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите в член пети, където се говори за указания за най-добра практика, здравно, здравопазване, извинете, психологична помощ и така нататък. Още нещо важно, както спомена госпожа Върховния представител, е свързано с изчистването на остатъците от такъв тип бомби, които са останали след конфликти и не са били изчистени. Шести член на конвенцията призвава всяка една държава да предостави подпомагане, що се отнася до изчистването на полетата и земята от такива остатъци или от самите бомби, като се включат различни технологии, свързани с тяхното изчистване. Трябва да направим всичко възможно, за да опазим живота на хилядите, които ще бъдат убити и ранени и да помогнем на онези, които са били ранени или убити. Знаем ужасяващите въздействие на това оръжие и дори онези, които не са подписали конвенцията, никога не трябва да ги използват отново. Призовавам ви всички да подкрепите тази резолюция. Благодаря, госпожо Лин. Давам думата на госпожа Луначек. Минута и 30. Госпожо председател, госпожо Ашн, уважаеми дами и господа, за първи път преди повече от 4 години се занимах с темата касетъчни боеприпаси. Ставаше дума за група е, организации, е, от неправителствен характер, които се опитаха да проведат е, една проява в полза на конвенцията. Това бяха хора, които сами са засегнати от е, касетъчни боеприпаси, загубили са части от тялото си или има здравословни проблеми. Показаха снимки какво се случва, когато детонира подобна бомба. Става дума за множество малки цветни частици, които остават разпръснати. За това става дума за касетъчни боеприпаси, и престояват с години деца, които играят наоколо. Да, те си казват това са пъстри частици, взимат ги в ръце и по този начин се получава нещастието. Аз още в Австрия започнах да се боря за отстраняване на тези боеприпаси и съм горда, че моята страна ратифицира конвенцията, но още много държави на Европейския съюз все още не са направили това. И за това аз мисля, че с тази резолюция ние трябва да направим нещо в тази насока. Аз се обръщам към господин Галер. Вие успяхте да се обедините около много точки. Благодаря ви, че успяхте да направите това. Благодаря, че успяхме да убедим и вас. Трябва да подканим държавите членки, които все още не са подписали конвенцията, да започнат с унищожаване на касетъчните боеприпаси. Госпожо Ештън, аз искам да посоча следното. Европейският съюз трябва да се присъедини към конвенцията като е, лице със собствена правосубектност и е, също така е, да се включи в договорите като клауза неразпространението на подобен тип боеприпаси. Благодаря. Благодаря, госпожо Луначек. Давам думата на госпожа Лезинг за две минути. Благодаря. Искам да се присъединя към преждеговорившата и въобще към всички преждеговоривши и да благодаря за казаното от тях. Присъединявам се към казаното до тук. Касетъчните боеприпаси са най-бруталните оръжия, които съществуват. Доскоро те със сигурност са използвани от европейски държави, а и в САЩ, е, в бивша Югославия, в Ирак, в Афганистан и Йемен. И наистина е ужасно това, което беше представено, а именно, че жертвите на касетъчни бомби и боеприпаси са 98% цивилни лица, а от тях 27% са деца как изглеждат перспективите е, за по-нататъчното използване на тези боеприпаси. Тук е, прави впечатление, че Deutsche Bank е, чрез дъщерни фирми е извършила инвестиции в производството на тези ужасни оръжия и също така са включвани Елдрай Communications, Lockheed Martin. Това са връзки на Deutsche Bank, които са доказани и аз смятам, че наистина е, е безсрамен фактът, че по този начин се печелят пари. Използването, производството и съхраняването на такива оръжия трябва да бъдат забранени, трябва да се забрани транспортирането им и сделките с тях. По тази причина всички държави членки на Европейския съюз и Европейския съюз като лице със собствено правосубектност трябва да подпишат и ратифицират конвенцията и ако това не е възможно, както каза господин Галер, е, то това трябва да стане в е, бъдещ е, възможно най-близък момент. А сега, що се отнася до разпространяването на касетъчни боеприпаси, до ратифицирането на конвенцията, аз искам да посоча, че трябва възможно най-бързо да се започне с унищожаването на тези боеприпаси. Радвам се и от името на моята политическа група на Обединената левица поздравявам резолюцията която е насочена към унищожаване на касетъчните боеприпаси. Ние смятаме, че тази резолюция е голям успех в борбата с тези смъртоносни оръжия. Благодаря, благодаря госпожо Лезинг. Сега давам думата на господин Смит, а след това започваме е, процедурата по привличане на вниманието. Σας ευχαριστώ проедре. Πράγματι υπόθηκε από τους συναδέλφους μόνο 11 κράτη-μέλη στα 20. Благодаря ви, госпожо председател. Както вече беше казано, 11 от 207 държави членки на Европейския съюз вече са подписали тази важна конвенция. 11 са ратифицирали, а 20 са е подписали, извинете. И Премахването на касачните боеприпаси е много важно и много хубаво, че имаме държави член, които са подписали тази конвенция или се е ратифицирали, но за... стои въпроса защо има държави членки, които не са подписали, въпреки че тя влиза в сил на 1 август. Понякога те казват, че това е свързано с националната сигурност и това е оправдано, когато има враждебно настроена съседна страна на съответна държава членка. Но ако искаме да постигнем най-добрия възможен резултат в контекста на европейската политика, ние трябва да убедим държавите, които са съседни на държавите членки от Европейския съюз, да не проявяват враждебни намерения. Така че трябва да говорим и с съседните на Европейски съюз страни. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема баронеса Аштън, касатъчните боеприпаси са боеприпаси, които застрашават предимно цивилните лица, защото те се използват в райони, в които тези боеприпаси не могат да се видят. Както вече беше казано тук, че 78% от пострадалите от тези боеприпаси са цивилни лица и много от тях са деца. Голяма част от късъчните боеприпаси не се взривяват, но остават в земята или на земята дълго време след конфликта и оттам тъжните статистически данни. Много държави, членки на Европейския съюз, не са подписали конвенцията за касетъчните боеприпаси, защото те имат собствени економически интереси. Точно това е много тъжно. Те са заинтересовани в производството и продажбата на тези боеприпаси. Не съм съгласен с този подход и смятам, че Хуманитарните интереси и защитата на цивилните лица трябва да бъдат наш приоритет. Затова смятам, че Европейският съюз трябва да настоява за това всички държави членки да подпишат и да ратифицират конвенцията. Благодаря ви. Господин Кили. Госпожо председател, говорим за тъмната страна на съвременния живот. Преди малко пък говорихме за разрушаване на човешкия живот от страна на заболявания като хив и спин. Сега говорим пък за загуба на живот посредством клетъчни боеприпаси и то на невинни цивилни. С Лисабонския договор и новите инструменти баронеса Аштън като върховен представител би могла да се опита да тръгне да търси решение на тези ужасяващи проблеми. Трябва обаче първо да си видим собствения двор. Както казаха другите а, колеги, само 11 от 27 са подписали а, конвенцията, така че върховният представител трябва да използва своето влияние, за да се обърне към останалите и да премахне всички бариери пред подписването. Само тогава бихме могли да тръгнем напред за това, за което говорихме днес. Един Европейски съюз, който говори с един глас пред останалата част от света. И ако не подредим собствения си двор, как да говорим с един глас и да говорим пред останалата част на света, че имаме нов Лисабонски договор, че ще даваме добър пример, като не сме оправили собствените си баки. Така че нека първо да подредим собствения си двор и тогава да се занимаваме с останалата част от света. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Баронеса Аштън има думата. Как ще накарате 16 държави да ратифицират а, конвенцията преди 1 август? Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, отбелязах си вашите безпокойства и бележки. В самото начало искам да кажа, че Европейският съюз ще продължи да държи на това да има пълна забрана на клетъчните, извинете, касетъчните боеприпаси в рамките на конвенцията за тези е, боеприпаси и конвенцията за някои конвенционални оръжия. Освен това ще продължим да разчитаме на международна подкрепа, като се опитваме да оптимизираме усилията си срещу клетъчните боеприпаси в нашата политика за сътрудничество. Искам да говоря по някои от нещата, които бяха повдигнати в този дебат. Първо, решението за присъединяване от страна на Европейския съюз към тази конвенция след приема на Лисабонския договор е в ръцете на държавите членки, защото то е тяхно правомощие. Е, почитаемите депутати се прави, че трябва да повдигне този въпрос. Трябва внимателно да помислим по него. Мога да кажа, че Позицията, така както я разбирам за броя държави членки, е, че имаме 11 държави членки, които са ратифицирали и подписали тази конвенция, но имаме още 8 държави членки, които са я подписали, но пък още не са я ратифицирали, така че имаме общо 19. Останали са само 8, които нито са подписали, нито са ратифицирали на този етап. Уважаемите депутати съвсем ясно заявиха, че биха искали да има максимален брой държави членки, които да продължават да се занимават с този процес, дали ще е подписване или ратификация. Съвсем накратко също така ще говоря по въпроса по от госпожа Лин за подкрепата за трети страни. Както заявих в първите си бележки, много е важно подкрепата ни за трета страна да бъде оптимизирано в нашите политики след подписването на Лисабонския договор и влизането му в сила. Искаме посредством различните инструменти за външна политика да допринесем за разчистването на избухналите снаряди, за противопоходните мини, за залежалите муниции. Е, мисля, че колегата Лин и колегата е, от Австрия ясно обясниха какво се случва, когато се разпръснат тези заряди, които са цветни и могат да взривят деца, които от любопитство ги докосват. Имаме и географски инструменти в отговор на нуждите, изразени от нашите партньорски страни, развиваме и тях. Използваме също така инструмента за хуманитарна помощ. Например, в Ливан или в Шри-Ланка ги използваме. Освен това, искаме да се занимаваме и с новопоявяващи се кризи. Споменах, че 330 милиона евро похарчихме за подкрепа на държави, които бя, са пряко засегнати от противопехотни мини и късе, късе, касетъчни боеприпаси. Става дума и за е, Афганистан и за други. Следващите са Босна и Херцеговина и много други държави. Трудно е да се даде точна цифра за програмите. Причината е, че при оперативни действия на място не правим разграничения между това, което почистваме. Важно да е изчистено, така че мисля, че го разбирате ясно. И накрая опитваме се да подкрепяме подписването, ратификацията на тази конвенция от държавите членки. Правим срещи между нашите експерти за разоръжаване, Говори се за всеобщи характер на тази конвенция, както и тази първа среща, която споменах по-рано, нейните резултати също се обсъждат. Подготвителният комитет, който ще бъде през септември в Женева, би трябвало да направи така, че да имаме един добър напредък, след като се направи тази първа среща на страните подписали конвенцията. Макар, че е късно, беше много важен дебата. Благодаря ви за изказванията. Мерси, мадам Аштон, и votre... Много ви благодаря, баронеса Аштън. Днешното заседание приключва. Гласуването по резолюцията ще извърши. Утре пожелава приятен вечер на всички. Oh,